в е, е, среда ще подпишат пет такива акта съгласно нашия е, правилник. Получил информация от групата на зелените и а, господ, че господин Филип Ламбец замества Ева Жули, в Комисията по а, парични а, и економически въпроси. Има ли някой, който възразява? Ако няма възражение, а, това е одобрено. Сега промени в а, дневния ред. Дами и господа, а, първо за понеделник. А, групата на социалистите помоли за кратко представяне на доклада на госпожа Гало за а, правата на интелектуална собственост да бъде свален от дневния ред. Господин Шулц ще направи предложението. Пиранка, президент. Благодаря, господин председателю. Нашата политическа група още в миналата седмица по време на председателския съвет подчерта, че докладът на госпожа Гало е един доста спорен инициативен доклад. Що се отнася до по-нататъчни стъпки по отношение на този доклад, той трябва да бъде от отменен за момента. Има повече альтернативи, свързани с изготвяне на резолюция и как, както е ситуация в, ситуацията в настоящия момент, положението е доста обозримо. И Ясно ли е дали накрая, ако се гласува доклада, ще има мнозинство? Ние разбрахме също, че авторските права ще бъдат предложени като законодателен акт от страна на комисията. Е, също ще има и проекто директиви заложени в законодателството, което означава, че има проект законодателна инициатива, който всъщност като в същото време има инициативен а, доклад. Нещата се припокриват. Ето защо предлагам тази точка да бъде премахната от дневния ред. Още някой иска ли да вземе отношение по този въпрос, пита председателя. Моля. Бързо проша. Благодаря, господин председател. Е, ние е, не можем е, да приемеме ново искане за гласуване този доклад. Трябва да се каже, че нямаше единодушие, нямаше консенсус, тъй като докладът беше резултат от многобройни компромиси, които бяха обсъждани в продължение на много месеци. Искам да напомня, че доклада беше гласуван от юридическата комисия през месец юни, че се водиха, деклуци, водиха се дискусии по отношение на три отлагания вече и няма никакво основание да продължим да отлагаме освен а, а, да очакваме дадена политическа група да постигне консенсус, вътрешен консенсус, но това не е се отнася до общия интерес. Това е доклад по собствена инициатива, който в никакъв случай не може да бъде в противоречие с някакви бъдещи законодателни решения, тъй като неговата цел е единствено прилагането на текстовете на закона, които вече съществуват. Благодаря, госпожа. значи вие искате да се запази, да остане в програмата тази точка. Но искам сега да чуя има ли някой, който подкрепя господин Шулц. Господин Барони, вие не ли? А, госпожо Гало, мисля, че моят а, а, другар Шулц каза много точно нещата. Вие нямате а, а, група. По-голяма част от група се гласува срещу вашия доклад не виждам какъв е, е смисъл днес да показваме, че един доклад няма мнозинство, не се подкрепя от мнозинство. Е, знам, че. Е, но вие казвате, че ще има единодушие. Съмнявам се, но нека да приемем, че е така. Но няма а, значи, явно, ясно мнозинство за едното или за другото. И мисля, че е много разумно, което предлага господин Шулц. А, този доклад а, да бъде а, от, от, да отпадне. Благодаря. С това приключваме процедурата. Чухме гласове за и против и сега трябва да гласуваме. Поставям на гласуване предложението на социалистите. Тоест, предложението формулирано от господин Шулц, които са за това предложение, против Мнозинството е против предложението, направено от господин Шулц. Искате да проверим? Добре, ще гласуваме а, поименно, електронно, за начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултатът. Предложението се отхвърля. Мнозинството е против това предложение и то се отхвърля. А, дебатът по тази точка остава на нашия дневен ред. А, с това приключваме, защото няма изменения за вторник и сряда. За четвъртък групата на ЕКАРЕ поиска отлагане на отлагането на дебата за човешките права в Демократична република Конго. Говорим за отлагане на гласуването по предложението за резолюция за Демократична република Конго. Предложението е от групата на европейски консерватори и реформисти. Господин Брадбърн. Ah, thank you, President. Благодаря, господин председателю. Да, от името на групата на ЕКР искам официално да внеса предложението да се отложи гласуването предвидено за четвъртък. Искам съвсем ясно да кажа, че ние говорим само за гласуването, но не и за останалата част от дневния ред. Още от самото начало на, на заседанието е, е, става ясно какви е, ще са потенциалните проблеми за депутатите да се върнат е, по домовете си и е, едва ли някой а, ще остане незасегнат, може би в сряда някой ще тръгне. Затова предлагам с две седмици до следващото пленарно заседание в Брюксел да бъде отложено гласуването. Благодаря. Благодаря, господин Братбор. Нека да чуем някой, който подкрепя това предложение. Заповядайте eine ungewöhnliche Zusammenarbeit. Е, едно малко нетипично сътрудничество, но моята политическа група още миналата седмица предложи четвъртък да няма гласуване, тъй като е, имаме опасения, че стачката все пак няма да бъде отложена. И ако останем четвъртък, ще се наложи много работници от Германия, от Франция да дойдат да подсигурят транспорта. Това ще е много скъпо. Има ли в този Европейски парламент подкрепа за тази разумна процедура? Моята политическа група също подкрепя предложението гласуването да бъде отложено. Господин Сперони, срещу това предложение. Господин председател, не става за това да се приема законодателен акт. Ето защо, според мен, значението е по-различно. Смятам, че тази стачка като цяло ще засегне всички политически сили в парламента. Няма да засегне само лявото или дясното пространство. Е, може има. Е, може би не сме представени поравно, но може да гласуваме. Благодаря, каза председателя. Ние гласуваме. Кой е за това предложение? Господин Бладбърн. Кто с Państwa jest przeciwko temu wnioskowi? Кой е против това предложение? Справдиме elektronicznie. Отвирам гласуване. Нека да проверим с електронните карти. Моля, гласувайте. Сте гласували? Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Мнозинството е за предложението, подкрепя предложението, ето защото то се приема. Няма да има гласуване в четвъртък по тази тема. И така, дневния ред вече е уточнен. Сега преминаваме към дневния ред по същество. Следваща точка е докладът на госпожа Девейрак. Разследване и предотвратяване на происшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване. Yes, please. Президент, Господин председател. Не разбрах, господин председател, а, при гласуването какво се реши? Дали се потвърди а, дневния ред, който, за който бе прият от председателския съвет или не бе прият?